Pan przewodniczący! Председателят. So you're right. Yeah. yeah. Um, let me start from, from the short. Уважаеми колеги, нека да започна с едно кратко съобщение. Заклеймява нападението от страна на Народно-демократична република Корея срещу Южнокорейския остров Янгтенг. Много съм загрижен във връзка с днешните събития на Корейския полуостров. Използването на военна сила няма да реши нито един проблем, а само ще доведе до човешки жертви. Трябва да не се допуснат нови човешки жертви. Разделянето на Корейския полуостров трябва да не пречи на юга и на севера да намерят решение по мирен път. Приветствам изказването на министр-председателя на Южна Корея, който заяви, че Южна Корея ще се постарае да намери мирно решение. Призовавам КНДР незабавно да прекрати всички враждебни действия и да се въздържи от всяка една дейност, която води до риск до по-нататъчно засилване на напрежението. Необходимо е изцяло да зачита принципите на международното право. To, to our... Сега преминаваме към